случаите на елита на страната, на управляващия елит, така и на е, реформаторските сили. Пасявам се, господин комисар, че вие не казахте достатъчно в това отношение. Благодаря, господин Белдер. От името на независимите, господин Малцър. Господин председател, всички знаем, че Украина е една от най